Затова всички ние трябва да му обръщаме достатъчно внимание. Европейският парламент може да изиграе изключително важна роля в това отношение. Благодаря, казва председателя. Получил съм едно предложение за резолюция в края на дебата и утре в 11.30 ще се гласува. Закривам дебата. Имам кратко съобщение за предложението за назначение в специалната комисия за организирана престъпност и пране на пари. Трябва да кажа, че е, номинациите ще бъдат на вебсайта. Можете утре, в четвъртък, да подадете съответни изменения, като на обяд ще гласуваме по този въпрос. Преминаваме към изявление.